Ja, schönen guten Morgen. Wir setzen unsere Sitzung fort. Und zunächst Добър ден, нека да продължим с нашето заседание. Нека първо да ви уведомя за решенията на координаторите вчера след обед. Имате съответните документи ако нямате възражението днес 3 часа след обед, решенията ще бъдат приети. Следващата точка е – Бялата книга за транспорт – Господин Вин Ван Декамп е докладчика и му давам думата директно. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Добре дошли в този слънчев, но все още възстуден пролетен ден. Днес искам да ви представя работният документ за средносрочния преглед по Бялата книга за транспорта за 2011. Тези, които са се запознали с документа, сигурно са забелязали, че е, аз заедно с е, сътрудниците ми сме изготвили един работен доклад, който комбинира и нови елементи, и дава връзка с предходните. Бялата книга от 2011 не можем да кажем, че е напълно изпълнена, не можем да кажем също така, че е пълен провал, защото това не е така. В документа се съдържат елементи, които дават възможност да има приемственост, неща, които можем да прилагаме, устойчивост и други. А също така се включват и някои нови измерения на транспортния от, е, сектор, примерно взаимосвързаност, интелигентни мрежи, по-бърза връзка с интернет. Това има отношение също към транспорта. Това е първия ми коментар, седем общо имам. Второ. Съвсем умишлено взех решението да смена леко парадигмата и започнах с економическите аспекти. Транспортът е един важен отрасъл в нашата економика и мнозина имат за цел и да имат добър поминък в този е, сектор. Затова слагам малко повече акцент на економическия аспект и не толкова на устойчивостта, защото хората трябва да имат поминък. Третът, е, третия аспект е взаимосвързаността или промяната в е, модалността. Идеята, че искаме да не наблягаме толкова на въздушния и пътния транспорт, а да се ориентираме повече към железопътния и водния такъв. Това се постига до известна степен. Използването на вътрешните водни пътища обаче едва ли се е променило изобщо от 1997 насам. И тук слагам акцент върху съвместимостта на различните видове транспорт, комодалност, така наречена. И четвърто, искам да се предоставят стимули, а не да се налагат санкции, защото когато говорим за смяна на ползването на видовете транспорт, Твърде много е, наблягаме на идеята за санкции и по-високи такси, а според мен би трябвало да мислим какви стимули да предоставим, за да се постигне тази промяна. После иновациите, които са изключително важни за сектора на транспорта. Примерно, в документа включваме и е, идеи за нови видове транспорт, включително за транспорт тип метро и така нататък. Също взаимовръзката между системите за заплащане и иновациите. Не смятам, че трябва да започваме политическа дискусия за обща система на събиране на такси по пътищата, но трябва да се помисли как да се използва принципа на субсидиарност и да се решат проблемите посредством използване на е, нови идеи. После, е, известни съображения и безпокойства за класическата инфраструктура. Тъй като се сменя начина на ползване на транспорта, изостават, всъщност, изостава развитието на инфраструктурата на водните пътища и на железопътните такива. И трябва да си помислиме по този въпрос, защото това е доста обезпокояващо. Сега интернет, въздушни пътища, големи камиони и всичко това се случва, но трябва да помислим и за класическата инфраструктура и поддържането им. Защото а, изключи... поддържането е от ключово значение в а, някои страни. Например, в Германия се изостава именно с тази дейност и ние трябва да отчитаме и това. И накрая, пак по темата традиционна инфраструктура и поддържане, тук правя връзката и с Европейския фонд за стратегически инвестиции – и комисията по транспорт изрази своите безпокойства относно инструмента за свързване с Европа и как той, какво отношение има той към фонда за стратегически инвестиции. Вероятно нещо такова трябва да се отрази и в Бялата книга. И накрая въпроса за устойчивостта. Знам, че това е нещо, което ви безпокои сериозно. Но мисля, че е, този аспект е, трябва да се свърже с целите на нашата политика – Председателят, по повод на последния ви е, коментар, последната тема, много се радвам, че е, имаме сходни мнения за устойчивостта. Тя е действително е основен елемент от системата, Клаудия. Благодаря на докладчика. Текстът е отличен. Сектора на транспорта е, е много сложен, с много измерения и много се радвам, че приоритетите ни са отразени в текста на господин Ванденкамп. Според мен докладът, който обсъждаме днес, се появява в много точния момент, точно когато комисията е, е, представя Бялата книга за транспорта. Този процес бе започнат от комисията с консултации е, с заинтересованите страни. И смятам, че ние ще дадем своя голям принос към преразглеждането на Бялата книга от 2011. Ние се намираме в много важен момент е, на кръстопът, така да се каже, защото Постигането на целите е, от Бялата книга трябва да бъде разгледано много внимателно. Е, трябва да се действа ефективно, е, за да може транспорта да допринася за засилване на економиката, особено във времена на бюджетни економии. Трябва да бъдем и прагматични и реалистични. И ако всичко, което се предлага, следва да бъде пре приложено бързо и ефективно. Аз съм докладчик Сянка от социалистите и демократите и имаме известни приоритети в нашата група в три категории. Първо, социалното измерение. Отново искам да поздравя докладчика, че е, внася това измерение, социалното измерение, което е приоритет за социалистите и демократите хармонизирането, подобряването на работните условия на работещите в транспорта, сертификацията, обучението на тези кадри на европейско ниво се отразяват в доклада. А също така съм ангажирана с, с инициативи, които да се превърнат в законодателни, иници... Е, законодателни проекти по-късно. Що се отнася до инфраструктурата, ние търсим една модерна и ефективна инфраструктура, където са необходими не само инвестиции, но трябва да е ясно, че тези инвестиции са дългосрочни. Те имат отношение към повече от едно поколение и създават и работни места. Тоест е, имат и мултиплициращ ефект е, примерно 4 пъти в е, БВП. И съответно трябва да се използват рационално възможностите за свързване и мрежите. Трябва да обмислим и използването на публични средства за инфраструктура. Там трябва да бъдем много прецизни. Също е добре да разгледаме системата за заплащане на такси за използване на инфраструктурата. И трябва много внимателно да се преценява как да се е, даде цифрово изражение на всички съображения в този смисъл. Не е, е редно само отделните е, ползватели на инфраструктурата да бъдат обременени с съответните такси. Трябва, системата на заплащане трябва да бъде рационална. И използването на транспортната система трябва да бъде възможност за развитие и то за всички видове транспортни мрежи. Не бива да забравяме необходимостта да се опазва околната среда и също да отчитаме възможностите за инвестиране посредство, във всички видове транспорт посредством различни програми, за да могат да се разработват и е, различните видове транспорт в Европейския съюз. По този начин ще постигнем ефекта на мултиплициране и защитата на околната среда. И накрая Искам да отбележа интегрирания подход на доклада, защото ние не се обръщаме само към е, въпроса транспорт, той е свързан и с економиката и с енергетиката. Затова е, транспортните системи трябва да бъдат достатъчно ефективни от към ползваните ресурси. Нашата стратегия за единен европейски транспортен пазар има предвид именно това. Също мобилността е една интегрирана услуга за гражданите. И транспортната система трябва да бъде разглеждана като интегрирана такава, като услуга, която се предоставя на ползвателите на транспорта, а те трябва да са в състояние да си изберат най-ефективната такава система. И за да можем да постигнем компромис или да съчетаем различните видове мобилност, трябва да сложим акцент и върху възможностите за градска мобилност, защото там има много проблеми. Задръствания, качеството на въздуха, ефективност на транспорта, използването на паркинги и нещо, което също е приоритет и за нашата група и за мен лично – безопасността в транспорта. Трябва да засегнем и е, въпросите на пътната безопасност. Пожелавам успех на колегите, които се занимават с е, доклада. Очаквам е, още допълнителни предложения от всички тях. Надявам се, че нашите предложения ще бъдат отчетени от комисията, защото нашия документ е тясно свързан с прегледа, извършен от комисията. Докладът ни по собствена инициатива е ориентиран към създаване и на нови законодателни предложения, за да бъде транспорт, ефективна и устойчива система в услуга на гражданите. Благодаря. Спориба.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 самото начало трябва да кажа, че прегледа по прилагането на Бялата книга е една отлична възможност да погледнем по-общо целите, които залага този документ за Съюза. Добре е, че са повдигнати въпроси в този доклад, но имаме някои критични бележки по цялостното послание на документа. Смятаме, че политиката за декарбонизация, премахването на традиционните горива от транспортния сектор са далече от реалността. Модернизирането на автомобилната индустрия в Европа, един от най-големите работодатели, може да се разглежда като евентуален проблем, тъй като може да доведе до намаляване на работни места. Трябва да погледнем и альтернативните горива, които са изброени тук. Не е записан шистовия газ. Той може да бъде източник за екологична енергия за европейските граждани и ефтина такава. След това свободната конкуренция в пазара на транспорта. Що се отнася до ЖП пазара, има напредък. След това имаме авиопазара, имаме авиолинии извън Съюза, които се субсидират, така че трудно може да се говори за свободна конкуренция. Същото се отнася и за шосейния транспорт. Има все повече примери за ограничения при свободната конкуренция в някои държави членки се предприемат мерки, които вървят срещу основните правила на Съюза. Транспортът в източна Европа също е изправен вред проблеми, които са резултат от недоглеждане от страна на инвеститорите. Ако погледнем на източни, към изтока и изобщо на изток и случващото се там, ще видим. Das habe ich nicht gehört. Ich möchte Sie bitten, dann dem Sprecher aufmerksam zuzuhören und nicht keine Privat. Много ви моля за тишина да не водите частни разговори, докато говори нашия оратор. Да, имайки предвид какво се случва на източните ни граници, трябва да разберем, че що се отнася до наличието на транспортни инвестиции, а, значението на последните е стратегическо. Смятам, че транспортният аспект е важен и трябва да му се обърне внимание. Трябва да се обърне допълнително се, извинете, се извърши допълнителна работа, за да се прецени доколко е приложена на практика тази книга, за да постигнем целите й. Надявам се работната група с участието на господин Золотовски да направи всичко възможно, за да може настоящото положение на транспорта да бъде отразено. Давам думата на Гезине Майнер. Благодаря председателю. В самото начало ще благодаря на Ван де Камп. Имахме заседание на докладчиците в Сянка, разгледахме работния документ. Спокойно мина това заседание, нямаше проблеми и даже бяхме изненадани от съвпадението на становища. Разбира се, че тук таме има разминаване, не се притеснявайте, не сме напълно съгласни, но принципно вървим в една посока транспортния сектор, както и значимостта на сектора за растежа и заетостта. Хубаво е, че се занимаваме отново с Бялата книга и че се опитваме да я редактираме, да я поправим. Ще засегна някои моменти, които са добре изложени от докладчика. Първо докладчикът казва, че всеки вид транспорт трябва да бъде оптимизиран сам по себе си. Напълно съм съгласна и това не бива да се забравя, независимо от работата, която извършваме, по смесването на видовете транспорт, по модалната промяна. Важно е всеки вид транспорт да стане по-ефективен и ефикасен. Прогнозите са всъщност, че транспорта ще се разраства като сектор и системата трябва да се развива и ние трябва да имаме добра позиция в транспорта. Господин Ванденкап говори за по-дългите тирове. Зная, че това е спорен въпрос тук в нашата комисия. За момента сме го оставили на страна точно поради тази причина. Смятам обаче, че в някои сфери това може да се окаже много екологично е, ефикасен начин за облегчаване на задръстванията по нашите пътища. Трябва да се върнем на тази тема. Добре е, че докладчикът го е записал. Трябва да се върнем също на доклада Лайфтфрид и да споменем контейнерите, които се използват по море и как могат да бъдат транспортирани те там, където няма ЖП линия. Споменава се модалната промяна, съгласна съм, добре е да има такава, но реалистично погледнато не сме близо до нея. Целта да прехвърлим транспорта от шосетата по речните пътища или по ЖП пътищата не е факт. Транспорта се разраства, не изграждаме достатъчно ЖП линии, не създаваме достатъчно вътрешни морски, вътрешни водни, извинете, пътища, така че трябва да погледнем реалистично на нещата, трябва да видим доколко са екологични ЖП проектите. Не са лесни тези въпроси. Комоделността също е важна, трябва да направим всичко възможно, за да постигнем успех при нея вътрешните водни пътища, речния транспорт. Сега Ван Декап споменава това. Петър Ван Дален подкрепя тази тема. Ето го, той сега и влиза, много се радвам. Не говорим достатъчно за речния транспорт. В някои държави членки изобщо може би не се използва той, но там където той съществува, трябва да бъде използван оптимално, за да прехвърлим част от транспорта от шосетата към него. Трябва да се вземат предвид новаторските идеи, които вече са в пространството. Докладчикът говори за метротранспорта, искам да го спомена. Смятам, че това е нещо чудесно. Също така, друг вид транспорт е, е транспорта е, по въжени линии, тъй като той не създава никакви емисии. Той създава много добри връзки, да речем, между пристанища и е, различни други зони. Die Umsetzung von den bestehenden Gesetzen, gerade TNT und CEF und was auch immer wir sonst noch haben, трябва да посочим, че прилагането на законодателството като ТНТ те и е, механизма за свързване на Европа трябва да бъдат доразвити. Нямаме нужда от ново законодателство. Не, съществуващото законодателство трябва да бъде приложено на практика. Трябва да обсъдим проектите по ТНТ и да гледаме максимално екологично а, на този процес. Това се свързва и с дискусията ни от вчера за принципа замърсителя плаща или ползвателя плаща, както и заделянето на средства за определени цели. Това трябва да бъде записано и в Бялата книга. Трябва ясно да се каже, че може да е полезно да има система за събиране на такси по пътищата, стига тези средства след това да отидат за инвестиции в инфраструктурата. И ние като политици трябва да държим на това. Трябва да подкрепим Европейската комисия в предложенията, които смята да направи в тази сфера. Благодаря. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Vimille hänen rakentavassa ja selkeästi uuteen suuntaavassa. Благодаря ви, Трябва наистина да изразим благодарност за работата на нашите колеги по този документ. Аз съм докладчик в сянка за ГУЕ, сега ще премина на английски язик. Бих искала нашият подход да се актуализира, да стане по-амбициозен – е, защото знаем, че има различни гледища за околната среда, цифровизацията, начина на растеж в Европа. Първо, намаляване на въглеродните емисии от транспорта. Ясно е, че измененията на климата са предизвикателство за целия сектор. Необходимо е въглеродните емисии драстично да се намалят. Освен това, в наши дни все повече и повече стават жертва на вредните емисии, както и на пътните происшествия. Струва ми се, че трябва да помислим и за това. Необходими са амбициозни действия, за да използваме зелените източници на енергия. Така или иначе, бята книга задава амбициозни цели за декарбонизацията на транспорта. За съжаление обаче всичко остава на думи. Ние трябва да намерим най-ефективните мерки и веднага да ги приложим в цяла Европа. На второ място – Транспортният капацитет ще бъде повлиян от цифровизацията. Транспорта на основа услуги и мобилността, физическата и виртуална мобилност, всичко това се отразява. Хората не винаги имат нужда да се преместят в пространството. Освен това, транспорта може да се автоматизира тези новости са всъщност на наша страна. Може да се помисли за по-производителни транспортни системи, за по-бързо автоматизиране, така че и транспорта да стане по-безопасен. Принципно е хубаво да помислим за споделянето на автомобили, така че да се намали бройката от необходими частни коли. Също така в нашите доклади ние обръщаме специално внимание на притежаването на собствен автомобил. Трябва ни различен бизнес модел. Е, всъщност, една тема е много наболяла в момента, темата за Юбер, но по принцип е, това засяга всички нови транспортни услуги, които се развиват чрез цифровизацията. Мисля, че има и много публични компании, които са готови да направят транспорта по-ефективен, да предоставят индивидуални услуги на потребителите и по този начин да разкрият и нови работни места. Но в момента има объркване. Традиционните участници на пазара реагират негативно а в Европа вече има 15 до 20 милиона потребителя, които разчитат на някакъв вид споделяне на автомобили. Има 8 милиона потребителя на Uber. Очевидно търсенето съществува, предлагане няма, що се отнася до традиционните участници. И тук трябва да помислим дали да защитим традиционните пазарни структури или да дадем повече пространство на новите услуги, които са цифровизирани. Самата аз съм изцяло на страната на новите услуги. Но, разбира се, трябва да сме сигурни, че пазарът ще следва европейските правила с съответните стандарти за безопасност, справедливост, лоялна конкуренция. Ако затворим пазара за новите услуги, няма да направим услуга на европейските граждани. На трето място, транспортът може да бъде източник за растеж в Европа, защото той е гръбнак на економиката и единия пазар – При обсъждането на новите възможности за бизнеса се говори и за транспортните варианти, как Европа може да бъде водеща в налагането на зелени стандарти при транспортните системи. Необходимо е просто да отчетем това, което вече съществува, да променим действието си в съответствие с него, да създадем една обновена транспортна система. Не бих искала Европа да загуби състезанието за интелигентни транспортни системи и да изостане след САЩ и други страни. Сега е моментът. Можем да променим подхода чрез Бялата книга. Аз мисля, че не можем да изчакваме. Нека бъдем по-отворени, нека сме готови да експериментираме и да изпълняваме пилотни проекти. Така ще се стигне до новите работни места, за които все говорим. Thank you very much, Mr. Chair, and uh, thank you, uh, colleague Wim van der Kamp. Господин Лихаут, благодаря ви. Благодаря на колегите. Внимателно изслушва господин Ван де Камп, когато представяше работата си. Струва ми се, че за сега дискусионният документ все още не е много ясен като окончателна ориентация. Споменават се различни идеи, но ние трябва да му зададем насока – Иначе това ще е още един компромисен документ, после ще има още един доклад. Не ми се иска така да се работи. Знаем, че сме заляти от всякакви документи, комуникации, съобщения. Сигурен съм, че и комисията може да състави множество други документи, но ние имаме нужда от промяна. И слушах господин Ван де Камп, малко бях озадачен от това, което каза за устойчивостта. Неговите думи бяха по-важна економиката, имаме нужда от работни места. Като че ли господин Ван де Кам живее в някаква стара парадигма и економиката и устойчивостта са в противоречие. Според мен те вървят ръка за ръка. Освен, може би, той да смята, че устойчивостта е крайния резултат и се разбира от само себе си. Не знам, но защо не го каже така? Малко съм озадачен. Нека поставим устойчивостта в центъра, така накрая ще стигнем и до заетост. Ако помислим докъде сме стигнали, то е ясно, че има нужда от неотложно действие. Защото е ясно и от кризата, че ние не можем да се върнем към традиционния модел от 2007 година, модела от преди кризата, който беше толкова прекрасен – от друга страна, ако погледнете какво става с измененията на климата, то в транспорта има увеличение единствения сектор. Какво направихме? С всички тези приоритети, планове за действие, мисля, че почти нищо. Едва ли нещо се е променило, Комисията сигурно и в началото на следващата година ще ни представи много внушителен списък за това колко неща са се случили, но нека не се залъгваме. Има множество проблеми и ние като Комисия по транспорта трябва да ги назоваваме, защото тук има и възможности – Устойчивостта и економиката могат да се развиват заедно. Вижте цифровизацията, иновизацията, логистиката, споделянето на автомобили. Транспортът се променя много бързо. Струва ми се обаче, че някои все още търсят традиционни решения. Те няма да ни помогнат. По промяната на модела аз не виждам кой знае каква промяна има тук – Господин Ван Декам трябва, каза, че трябва да наказваме по-малко, но не знам какво точно има предвид. Как да награждаваме повече и да наказваме по-малко? Тук не ми е много ясно какво се предвижда. Не знам дали под наказване не се разбира най-сетен да сложим вред ценообразуването, защото при транспорта цените са много несправедливо структурирани. И не се ли промени това, промяната на модела ще си остане чисто абстрактна. Вижте кои видове транспорт са изключени от всякакви плащания, например. Това е много по-сериозна тема. И мисля, че човек като е господин Ван де Камп, който вярва в сията на пазара, би трябвало да го изтъкне. Има също така интересна възможност да обвържем темата с устойчивата градска мобилност. Сериозно предизвикателство, ние имаме доклад по тази тема и могат да се направят добри връзки по социалното измерение. Много е хубаво, че докладчика го включва, но в крайна сметка ние не можем да избегнем дебата за промяната на поведението. Тук не става дума за някакво техническо решение, което да е универсално. Крайно време е Европейската комисия да започне този дебат за новото поведение. Не мисля, че Европа ще се промени от днес за утре, но не можем да загърваме този дебат. И очаквам. Има много. Благодаря, господин Лунки. Благодаря ви. Мисля, че господин Ван де Камп е съставил добър доклад, очертал е приоритетите, направил е задълбочен анализ. Имаме и целите, 2020 до 50 година, доста дълъг хоризонт, ясно е, че трябва да има приоритети. Сега най-големият ни проблем е економиката, различните социални последици. Единият пазар също е проблематичен на национално ниво. Има социален дъмпинг. Германия се опитва да въведе минимално почасово заплащане, но нека премина към устойчивостта. Ясно е, че трябва да помислим за справедливите условия, защото при условията на конкуренция хората често биват експлуатирани. Предприятията трябва да разработят убедителни политики в лицето на конкуренцията, но има и други, които разчитат твърде много на единия пазар. Не бива обаче да наказваме компаниите, които наистина се грижат за работниците и служителите си, не бива да убиваме пазара по този начин. емисиите се увеличават. Тук чуваме всякакви идеи, но това, което се предлага, означава по-големи разходи за гражданите, а нашите граждани вече нямат никакви пари за да плащат за екологични автомобили и подобни проекти. Не забравяйте, че за всичко което се предлага, гражданите плащат от собствения си джоб. За инвестиционния план ще кажа, че малко се боя докъде ще доведе. Имам чувството, че не стъпва на много добра почва – трябва да помислим и за конкурентоспособността на европейската индустрия, на транспортния отрасъл, в частност. Често се говори за протекционизъм, но не мисля, че става въпрос за протекционизъм. Ние просто трябва да гарантираме достойни условия за собствените си граждани. Не виждам това да се случва в транспортния отрасъл. Затова и енергично трябва да се борим с нарушенията. Мисля, че не бива да се подаваме на изкушението непрекъснато да създаваме нови правила, обаче по-скоро това, което вече е прието, трябва да се изпълнява. Същевременно знаем, че хората ежедневно биват подлагани на безкруполна експлоатация. И ето тук трябва да се намесим, да настояваме на един справедлив пазар. Иначе, каквото и да правим за транспортните връзки, хората винаги ще търсят най-ефтиния вариант. И ние трябва да помагаме на тези, които нямат много пари и не могат да си позволят да се придвижват по някакъв скъп начин. В крайна сметка, не забравяйте, че има мнозина, които не могат да си позволят такива оскъпени решения. Но така или иначе, благодаря на господин Ван Декамп, много добра основа за работа. Благодаря ви. Така стигаме до края на списъка от докладчиците в сянка, като 8 колеги са се записали за изказване. Джаки Фостер. Да, да, не ви забравям, не се притеснявайте. Извинявайте, аз мислех, че просто вървите по групите. Но благодаря, господин председател. Мислех, че минавате НП, социалисти и демократи. И е, след това, да, да, на втория тур вече всеки, който да ви. Много интересни моменти бяха повдигнати и смятам, че първо трябва да благодарим на докладчика, защото много е съобхватен доклада. Аз съм един от много отдавнашните членове на тази комисия от 1999 та година. И е, доста хора коментират, че нищо не е направено през последните 15 години за това да се подобряват транспортните връзки и много други неща. Но не съм съгласна защото реално по този начин се твърди, че никой от депутатите в нашата комисия не е свършил нищо, което изобщо не отговаря на истината. Законодателството е добро, всичко, което бе прието и за пътния транспорт и други. Сега как ще се прилага? Ще видим, но въздухоплаването, вътрешните водни пътища, морските пътища, огромно е, количество законодателни текстове бяха прияти и трябва да следим какво се случва. Защото това законодателство трябва вече да се прилага. По това няма съмнение. И не мисля, че е полезно, когато нещо не се прилага както трябва, да тръгваме по друг път и да въвеждаме нови закони, които регулират абсолютно същото, защото просто не е ефективно. Ние в края на кращата не можем да управляваме на микрониво. 28 страни членки са в Европейския съюз и е, те е, в времето са развили своите системи, които не са еднакви с тези на системите на съседите. Така че е добре да е, вървим към единен пазар, но няма магическа пръчка, с която да променим структури, които съществуват от десетилетия в страните членки. Така че а, ние имаме отлична политическа воля с споразумения в целия политически спектър, но не винаги е имало достатъчно политическа воля, за да се справим с проблемите. В края на кращата страните членки са тези, които трябва да поемат отговорността за предоставяне на инфраструктура, за минималното заплащане в е, съответните страни, за коректното отношение към хората, които работят в отрасъла. Е, тук се говори и за профсъюзите. Профсъюзите трябва да имат възможност за колективно договаряне. Ако това не, случва, това е, не се случва, съответно националните власти трябва да проверят защо не се случва. Мисля, че това трябва ясно да се упомене. А, що се отнася в заключение да кажа, а, вече след 4 години ще трябва да помислим какво е постигнато, какво работи и какво не е. Когато говорим за устойчивост, нека да мислиме примерно и какви нелепици се случват с идеята за единното небе примерно в моята страна членка и много други, е, се прокарват е, огромни проекти с инвестиции от порядъка на Галилео, за да работим ефективно за индустрията. Обаче тези разходи се прехвърлят на потребителите. Та, тези неща трябва да се регулират с по-добра политическа воля. И нека да благодарим на докладчика, че повдига тези въпроси. Нека да проведем една разумна ди- дискусия. Председателят прекъсва. Нека да ви е, прекъсна вече една минута повече говорите, което е повечко. Джордж Барт. Да. Благодаря, господин председател. Предизвикателствата са известни. Ние трябва да ги отчетем. Колегата ми Вим направи точно това в една много, много пространен документ, който може да има известни е, подобрения. Предизвикателствата са недостига на инфраструктура, смяна на начина на е, транспорта, е, липса на капацитет, намаляване на използването на изкопаеми горива. Наясно сме с проблемите. Но ще мине доста време, докато създадем и започнем да прилагаме осъзнаеми решения. И, и трябва да не забравяме, примерно, Джаки говори за това, въздухоплаването, Гибралтар, всичко, което се случва в е, Китай. Там се изграждат високоскоростни е, линии и пристанища, летищата. Като се говори за транспорта в глобализирания свят, ние трябва да посрещаме съответните предизвикателства. Не знам дали имаме енергията и политическата воля за това. Говори се за минималната е, заплащане в Германия в отрасъл. Трябва да бъде разгледана идеята за минималното заплащане и да бъде взето съответно решение. Просто много са проблемите и отнема много време те да бъдат решавани. Също системите за безопасност, системите в подкрепа на транспортните мрежи, технологията се разпространява бързо и политиците трябва да доконват всичко случващо се също въпроса за собствеността на съответните данни. Може ли само Google да владее всички тях? То наясно сме с проблемите, наясно сме с предизвикателствата. Това е ясно и на работещите в отраса, само че десетилетия трябва да се гради политическа воля за справянето с тях – Колегите вече отбелязаха някои основни моменти и за това ще приключа отново с благодарности на Вим за отличната работа. Благодаря, Клаудия. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо искам да поздравя докладчикът за отличната работа. Боя се, че още сме много далеч от създаването на единно транспортно пространство, но се надявам, че до 2050 година все пак нещо ще се случи. Транспортът трябва да бъде устойчив и усилията в това отношение трябва да бъдат непрекъснати, защото те ще бъдат от полза на всички европейски граждани. Няколко коментара имам, които за мен са важни и се надявам, че ще бъдат отразени в нашето предложение. Първо, морският транспорт. Изключително важно е според мен да се опомене сектора и да се говори за необходимостта от развиване на капацитета на нашите морски пристанища. по някакъв начин трябва да има инвестиции в така наречените морски магистрали. Да помислим как можем да изведем до успешен край е, тази идея в интегрираната ни морска политика. Естествено, всички тези неща трябва да се обсъждат, но трябва да се намерят и конкретни мерки за подсилване на интегрираната морска политика, защото ако не направим това, ще се озовем в ситуация, която, когато се оказва, че не сме използвали в пълна степен економическия потенциал на този отрасъл. Също така, Трябва да помислим и за използването в пристанищата на втечнен природен газ и съответните контейнери за него. Би трябвало да имаме стратегически подход е, към е, осигуряването на връзки между островите. Трябва да се търси дългосрочна стратегия, която да отчита конкретните ситуации на островите. Разбира се, има много разлики между отделните райони. Ограниченията им по отношение на транспорта са много разнообразни и понякога крайно специфични. Тук се говори за нови бизнес модели за транспорта на пасажери. Е, е, става дума за Uber. И считам, че трябва да обсъдим какво ново законодателство ни е необходимо за боравене с новите бизнес модели. И накрая, ако мога да коментирам социалният аспект, особено за работещите в пътния транспорт. има доста затруднения с, примерно, различни случаи. Португалия, която е доста в е, единия край на континента, там е, и не само там, има примери за дискриминация и пречки. Така че всички тези идеи трябва да бъдат дискутирани, за да можем да изготвим един законодателен документ, който да има своето въздействие върху е, сектора на транспорта. Благодаря, Мари Кристианата. Господин докладчик, господин председател, колеги, няколко коментара имам. Благодаря на докладчика за документа. Първо, считам, че господин Крамер ще се съгласите с мен, че целта за намаляване на емисиите на въглеродния диоксид не е достатъчно засегната защото ние трябва да имаме инфраструктура, която да е подходяща за това, но това не се случва. Също е, целта е да ограничим предвижданията, предвижванията, които не са абсолютно необходими. Ние би трябвало така, да насърчаваме и местния транспорт, и потребител, е, потребителите, които да ползват местни продукти. В инициативите се споменава също и засилване на капацитета на летищата, но последния доклад от Сметната палата очертава този проблем много силно, защото много летища, особено в Прованс, не е, са всъщност с преколено голям капацитет. За железопътния транспорт Добре е, че имаме желание да се отвори този пазар, да се развива конкуренцията, но историята показва, че конкуренцията не е достатъчно развита като понятие в момента. Цените се увеличават, услугите намаляват и ситуацията на работещите там е доста уязвима. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на автора на доклада, но ми се струва, че доклада трябва да е по-критичен и по-самокритичен. И то по един категоричен начин. Трябва също така да се водим от конкретните цели, които никой от нас не оспорва, въпреки някои нюанси. Всеки е съгласен. Необходим ни е устойчив транспорт, да постигнем целите по бята книга, но в доклада ми липсва въпроса защо не го постигаме. Струва ми се, че трябва да се позовем на конкретните проблеми, които са ежедневно пред нас, включително и в парламента. Всички знаем какво става четвъртия железопътен пакет, който си остава неизпълнен. След това говорим за необходимостта от енергиен съюз, от единно небе. Всичко това е написано черно на бяло. Мисля, че този доклад трябва да изпрати ясно послание на държавите членки. За да се постигнат всички тези цели е необходимо транспортът в Европа да се управлява по различен начин. Не можем да си позволим лукса систематично да не изпълняваме това, което се пише в докладите и да блокираме всичко това с понятието за национална суверенност, което вече е доста устаряло. Тук опираме до политиката. За това наистина искам да изпратим ясно послание на Европейската комисия и най-вече на съвета, защото трябва да премахнем пречките. Всъщност това може да се направи лесно. Нека използваме инструментите, с които разполагаме и изградим нещо, което в момента не съществува в Европа да се види какво е законодателството, кои са европейските приоритетни проекти в транспорта, да се дефинира на практика това, което още 1994 година съветът Весен определи като приоритет. Не можем да пишем нов доклад без да спомене всичко това. Освен това, в доклада се говори за азиатските инвестиции, китайските инвестиции. Нека ви кажа, че ако ние като европейци не обсъдим идеята за различно управление на Европа и европейския транспорт, то няма да постигнем тези цели. И какво ще стане накрая? това, което се случи миналата седмица в Мадрид, един ден посветен на проекта Единно небе. Един от ораторите каза, в залата всъщност липсват мнозина. Аз самият съм инженер, 40 години слушам да се говори за единното небе, но нищо не сме направили до сега и хората са абсолютно разочаровани. Ето, по това трябва да работим и после да видим какви да са целите, но на първо място да бъдем почтени, да си кажем честно какви са проблемите. Иначе няма смисъл да пишем доклади само за да създаваме иллюзията, че работим и така да се чувстваме доволни. Не, трябва да изпратим ясно политическо послание към съвета. Благодаря. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Благодаря, госпожа Аяла Сендер. Sí, <clears throat> gracias, presidente. Благодаря, господин председател. На първо място искам да поздравя докладчика. Мисля, че Наистина това е интересно начинание, защото след представенето на бялата книга ние всъщност правим равносметката. Но както каза и госпожа Билбао, има въпроси, които могат да се разгледат по различен начин. Струва ми се, че има една много важна тема, Непрекъснато говорим за нея и това е темата за транспортните работници. Да, проведохме тази седмица посветена на единното небе, но същевременно е необходимо да има контрол на това, което става с екипажите, пилотите, машинистите, да се мисли за тези професии не само като отваряне на пазара, а изобщо да видим какъв е социалния пакет тук, как да направим така, че във всички транспортни сектори да се помогне на професионалистите. Също така да поставим човека в центъра на темата. И по този начин ще подкрепим работниците, които непрекъснато биват експлуатирани. На второ място. По инфраструктурата също има някои важни елементи. Големите предизвикателства, като сигурността за новите автомобили, автоматичното задвижване. Логистиката тук трябва да се премахнат националните пречки, като Чили до някъде има отказ от интермодалността по пътищата. Но не се ли промени това, ще стигнем до национално законодателство в Европа, което е голямата бариера. Видяхме също така и представенето по транспортирането на товари в бъдеще. На мен това ми се видя чиста фантастика, но също би могло да бъде интересен елемент, който да се разгледа във връзка с градската логистика. Сигурността също е много важна. Знаем, че има обща заплаха трябва да се защитят колективните транспортни центрове, метрото и накрая финансирането, таксите, облагането по пътищата. Това също е важно. Дори да не се случи по плана Юнкер, трябва да дебатираме, да решим как да се финансират инфраструктурите и транспорта. Не го ли направим, то винаги ще ни пречи тази мозайка от възможни решения, като не се намира нито едно. Прекъсва председателя. Ja, das ist alles, ist alles. Модела за мобилност. Председателят прекъсва. Все пак е, времето ни е ограничено. Кара има дали. Én megdicsérni a jelentéstevő Vandekam kolléga. Господин Дели, извинете. Трябва да кажа, че благодаря за работата. В самото начало ще заявя, че не съм съгласен с казаното а то беше, че този документ не е достатъчно решителен. Напротив, казват се всички проблеми и ясно. Говори се декарбонизацията, за модалната промяна, говори се също така за плащането на такси, които да отиват за инфраструктура, т.е. говори се по конкретните проблеми на транспортния сектор. Казва се също така, че трябва да се направят и допълнителни усилия. Много се радвам, че подготвихме този документ и днес след обяд, между другото, ще има още една дискусия, която най-вероятно ще бъде много интересна. Абсолютно задължително е да се направи оценка на резултатите, които са постигнали до сега, за да видим какво сме могли да постигнем в сравнение с амбициозните цели, които си бяхме записали в Бялата книга. След 4 години, 2015 година, виждаме, че е много трудно тези цели да бъдат постигнати, така както сме ги заложили. В светлината на всичко това би трябвало да се замислим а, какво е всъщност истинското съдържание на тази бяла книга. Според мен, трябва да видим какъв е истинския проблем. Истинския проблем не е свързан най-вече с самите цели, сами по себе си. Става дума за прилагането на практика на всичко това, което бяхме записали. Каква е връзката между тези цели и настоящите економически показатели, състоянието на предприятията и е, целите, е, свързани с опазването на околната среда. Според мен сега основната задача, която е, трябва да гони Европейската комисия, е да направи оценка на настоящото положение. Имаше едно съобщение към отговорните политици. Трябва да се направи нещо като сондаж, като проверка за това какво се случва. На базата на действителните събития Европейската комисия трябва да реши а, каква ще бъде ориентацията ни, за да можем да постигнем същите тези цели. Защото според мен е очевидно, че има големи а, противоречия във всеки един от секторите. Благодаря. Тук. Благодаря, господин председател. Това е господин Херток. Благодаря на докладчика, господин Ван Денкам. В тези 12 страници се съдържат ред много важни идеи. Аз отбелязах съответните пасажи в текста и искам изрично да благодаря на докладчикът, защото той започва с преглед на възобновяемата енергия и говори за задължителността на нашите цели. Също така е отличен факта, че се е, споменава съответното използване на технологии, Сезар и така нататък. Смятам, че е важно да правим това. Говорят се и за целите за визия 0. Много е добре това. Трябва да доразширим тази теза и да кажем ясно, че страните членки следва да изпълняват отговорностите си в това отношение. Мисля, че трябва да се подчертае това. Замърсителят плаща, това е добре, че се упоменава. На девета страница, ако но разбирам, говорите за европейска рамка за прилагане на този принцип че комисията трябва да оцени съществуващите режими на налагане на такси за, при, за пътищата. Аз лично смятам, че трябва да стигнем по-добре, по-далеч да стигнем с законодателно предложение в това отношение. Надяваме се, че комисията ще ни подкрепи. Радвам се, че споменавате транспортни, европейски, транс, европейските транспортни мрежи. На девета страница също се съдържа една теза, която ми харесва – освен трансевропейските мрежи, добре ще е там да се коментира и фонда за стратегически инвестиции. Тоест, да кажем, че очакваме добавена стойност от съответните на европейско ниво от тези инвестиции. За смяна в режима на използване на видовете транспорт също трябва да се доуточним. По, на страница 8 говорихме за целите формулирани през 2011. На 11-та страница се упоменават по-дългите тирове – там би следвало да се доразшири параграфа, за да се каже ясно кой ще е отговорен за разработване на тази тематика. Господин Вандален има думата. Man, man kann nicht hören, obwohl das Mikro an ist. Ein bisschen laut. Явно, макар че микрофонът е включен, няма звук. Тези probeer ik е even voorzetten. Doet goed? Ще се опитам тук. Да, тук работи микрофона. Ik kan graag een advies meegeven van de grote Duitse... Господин председателю, искам да кажа на Вин Ван Декамп нещо, което идва от Гьоте. господарят става ясен по ограниченията, които налага. И ето виждам, че сте истински господар на ситуацията. моля ви, не правете прекалено дълъг доклад, защото ще ни е срам за отсечените дървета за хартията. Ограничете се до основните неща. А това означава да няма повече правила, корекции, промени в законодателството. Има един голям проблем и той е свързан с нелоялната конкуренция в транспортния сектор и най-вече шосейния и авиотранспорта точно тук трябва да инвестираме енергията си. Но не дейте, моля ви, да излизате с списък от елементи, които трябва да бъдат обсъдени. След това много правила, много регламенти, много норми последните години в тази сфера. Проблемът в Европа обаче не е това. Проблемът е в прилагането на същите. Понякога не се прилага изобщо определена норма или то се прави по дискриминационен начин Смятам, че това е един от проблемите, които трябва да решим. Например, в шосейния транспорт. Трябва да направим така, че прилагането в Италия, е също като това в Германия, като това в Нидерландия и да няма различни тълкования а, по места, нито пък дискриминационни практики. Ами някои основни моменти като този, които трябва да се запишат, но нека да не произвеждаме страница след страница от въпроси, които не вълнуват нито гражданите, нито транспортния сектор. Преди да дам думата на Европейската комисия, нека да се опитам да резюмирам. 4 години се опитваме да разберем какво е постигнато и какво не е и ако има нещо не постигнато, защо. Трябва да се направи анализ. Е, има грешка, ако, грешки, ако не се видят грешките, нищо няма да се промени. Е, имаме все повече емисии в транспортния сектор, а други сектори намаляват емисиите си. Защо не сме постигнали целите си? Последната бяла книга Европейската комисия заложи дългосрочни цели за 2013-2015. Bis 2020 eine Senkung um 20... Комисията каза, трябва първата стъпка да е до 20-та година. Да видим какво сме постигнали и ако не сме постигнали нещо, защо постоянно се говори за прилагането на практика. Хубаво е да си формулираме цели, но е добре да ги постигаме. По-лоялната конкуренция, лоялната конкуренция всъщност работи за онези, които е, работят срещу околната среда, а не за тези, които я опазват. Това е недопустимо. Е, смятам, че важното тук е да си зададем въпроса, защо последните 4 години не сме постигнали основните цели. Част от нещата са постигнати, но какво ще направим, за да променим бъдещето? Сега дам думата на комисията. Thank you, Mr. Chair. Uh... Благодаря, председателю. Какво ще направи комисията? Тя ще вземе всичко, което вие предлагате в този доклад. Високо целим вашите идеи, те са своевременни, Току-що започна процеса а, е, на преглед, да видим докъде сме стигнали по бялата книга, какво а, е, тръгнало или е вървяло добре, какво е постигнато, какво не е постигнато, какво трябва да бъде подобрено. В едно такова начинание, а, е, мисля, че и комисарят това се опита да каже няколко пъти пред вас, не се опитваме а, да пренапишем целият контекст не искаме да слагаме препани камъни, които е, да бъдат дребни и да попречат. Няма а, да се занимаваме с нови цели, нито пък ще променяме някои от основните принципи, които са важни, като например да не се пречи на мобилността, улесняване на мобилността и гарантиране на устойчива мобилност. Приоритетът ни е да консолидираме транспортната политика, т.е. вътрешния пазар. Много се радвам, че толкова много колеги днес говориха точно в тази посока. Не трябва да се задават нови посоки, а да се консолидира съществуващото. трябва да прилагаме настоящите правила. Нека да засегна някои от въпросите, които бяха повдигнати днес и по които искаме да работим с вас в бъдеще. Най-важното е това, което комисарят спомена като измерение на гражданите или на потребителите да правим повече от гледната точка на потребителите, включително чисто поведенчески. Измерението за гражданите и на базата на работата, работещите, качеството на работните места и фокуса върху младите – това е едно от е, измеренията, които не бяха включени в първоначалния ни текст, така че трябва транспортната политика да има повече социално лице. Втория аспект е свързан и с безпокойствата на част от вас, ние сме съгласни, свързани с напредъка по альтернативните горива. Прекалено бавен е този напредък по законодателството при предишния законодателен мандат. Не можахме да стигнем до там, докъдето искахме. Същото се отнася и за енергийната ефективност. Трябва да постигнем по-високи цели. Искаме да имаме ясен транспортен фокус в енергийния съюз, като се надяваме с вашите идеи да работим допълнително в тази посока и да подобрим работата си. Сега за инфраструктурата. Чухме ви критикувахте ни и справо. Съсредоточаваме се върху нова инфраструктура, а не достатъчно върху поддръжката или подобряване качеството на съществуващата. Така че тази идея, която ни давате, високо ценим. Новите източници на финансиране са друга тема. Това може да бъде посредством иновативните финансови инструменти. Имахме отличен дебат, между другото, вчера по Фонда за стратегически инвестиции. Се надявам той да бъде а, с по-високо качество. Също и нови видове финансиране посредством по-добре изчисляване на себостойността на инфраструктурата при нейното използване, както и на външните разходи в транспорта. Тези два аспекта са фундаментални. С цел ефективна транспортна система. Четвъртият аспект, много важен, веригата на логистиката. Може би тук трябва да се съсредоточим повече върху основните действащи лица, например пристанищата, споменаха пристанищата трима депутати. Те са интегратори на тази верига на логистиката. Един от приоритетите ни е дебата за регламента за пристанищата да продължи. След това предизвикателствата пред индустриалната база трябва да има съсредоточаване върху конкурентоспособността върху произвеждащия сектор, но и върху сектора, който предоставя услуги. Доклада на господин Вин Ван де Камп се съсредоточава върху тази идея, което пък кара нас да погледнем с нови очи не само политиката за конкуренция, но и политиката за търговията. Тя е много важна тук. Следващият елемент е ускоряването на новаторството. Голяма част от депутатите посочиха голямото ускорение при някои нови услуги и предизвикателствата, които проистичат. Законодателната рамка трябва да влезе точно в тази посока. Не само да, ограни... не, не да ограничим новаторството, а да дадем равни условия на всички, които са на този пазар допълнителна работа е нужна в тази посока. И накрая градското измерение. Е, много се радваме, че мнозина от вас посочиха значимостта на това измерение. Благодарим ви е, за доклада по собствена инициатива точно по градската мобилност. Благодаря. Е, Благодаря, давам думата на докладчика. Благодаря, господин председателю. Смятам, че най-важното тук е, че не искаме някакъв документ, който да не защитава твърда позиция. Що се отнася до съдържанието на един документ, който да не е размит, може да има разминаване на становищата. Казвам го на колегата от ТКР, за съжаление той си тръгна, но той казваше, Прекалено амбициозен сте, що се отнася от декарбонизацията, трябва по-бавничко да се подходи. След това господин Дели каза, че трябва да подходим реалистично в транспортната политика на Европа. Еми, винаги такава е дилемата пред всеки един докладчик. Господин Айкхаут каза, че устойчивостта е предизвикателство. Да, за индустрията тя е предизвикателство, що се отнася до новаторството, тя е предизвикателство, що се отнася до напредъка. Но искам да посоча още нещо. За много хора това да имаш собствена кола, например в Централна и Източна Европа, е вид еманципиране. Така че ние гледаме от западноевропейска перспектива. Искаме едва ли не да забраним а, на колите да влизат в, в а, градовете, искаме всичко да е обществено, но има различни гледни точки. Е, това, което каза Билбао, ме порази. Голямата част от политиката, господин Ерток също го каза, а, тази политика се среща с проблеми, когато стигне до ниво държави членки. Значи ние правим една прекрасна европейска транспортна политика, след това обаче, когато стигне до ниво държава членка, всичко се размива. И точно за това трябва да говорим с съвета и с Европейската комисия. И не на последно място, цитира се Гьоте, съгласен съм с Гьоте. Тук ook al hele prestatie om но мисля, че и аз и служителите положихме големи усилия, за да резюмираме цялата европейска транспортна политика в 8 страници. Не е много 8 страници. Благодаря ви за идеите. Ще ви изпратим проект, ще изпратим проекта за доклад другата седмица за превод, писмен превод и ще продължим да говорим. Благодаря, каза председателят. Трудно е да се превежда Гьоте от немски. Няма значение. И приключи дискусията по тази тема. 13 април, крайен срок за изменения, 20... Не, извинете, 25 е крайния срок, а 21 май е гласуването в комисия в пленарната зала юли тази година. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. Процедури за изслушване на членовете на комисия ОКИ, извлечени от процедурата 2014 година. Аз съм докладчик по тази тема и, както знаете, никак не ни беше забавно. Когато имаше мнозинство за човек, трябваше да се проведе второ изслушване и трябваше да се изпрати писмо на Юнкер. Никакъв отговор не съм получил това, за това писмо. Е, повдигнах този въпрос през Кодин Шулц, той не ми отговори. Единственото, което ми се каза е, че писмото е получено. Така че предложението сега е да направим доклад за това какво може да бъде усъвършенствено. Тъй като нямаме много време, ще се изкажа съвсем кратко. Изграждането на новата комисия отне доста време, много беше напрегнато и никой не беше изчислил. Извинявайте, извинявайте, ако някой иска да си говори с някой друг, моля да напусне залата. Е, dass der Zeitplan so gestrickt war, als würde man alle Kommissare immer... Така, сроковете. Трудно беше, защото комисия трябваше да ги одобри тези срокове и в крайна сметка времето не ни стигна. След това възникна проблема с квотата на дамите. Е, комисията трябваше да съдържа определен брой дами. Аз подкрепям това, разбира се, но имаше много проблеми, свързани с е, тази квота. Държавите членки трябва да представят два кандидата, един от които трябва да е жена. Е, трябва да обсъдим също така как това може да сработи в бъдещето. Например, предишната комисия работи до края на декември, така няма да има натиск върху нас. Ще е добре да намерим някакво решение за разрешаване, разполагане на процесите в времето. Четири дни преди а, изслушването си един от нашите комисари установи, че ще бъде номиниран за, за комисар и трябва да ви кажа, че това е несправедливо не само към нас, но и към нея. Хубавото беше, че тя вече е била на изслушването на господин Шевчович, но това не беше справедливо, така че там нещо трябва да се промени. Още нещо. Председателският съвет ни каза как да процедираме. Ние сами решихме е, да работим по наша процедура, но председателския съвет не искаше и каза, че те ще ни кажат как да работим. Според мен трябва да се даде по-голяма гъвкавост на комисиите, на нас в случая като комисия. Е, каза се, че във всяка комисия трябва да има една и съща процедура, но в крайна сметка е добре пък да видим е, няма ли някаква гъвкавост за това какво ние можем да направим. Благодаря, председателю. Благодаря ви за... Проблем. Ik denk dat het eh, goed is dat wij als transportcommissie. Благодаря ви за честния, но и критичен подход. Хубаво е, че в транспортната комисия ние всичко това го записахме или искаме да го запишем. Аз съм направил изменения, за да деперсонализирам отчасти доклада, тъй като не става дума за конкретните индивиди, дали става дума за Бут или за Шефчович, а за това какво се случи. Следващия път, може би ще направим същите грешки и това се дължи на системата. Винаги има такова напрежение между левица, десница, мъже, жени, е, едни, други. И тук трябва да се опитаме да изведем, извлечем определени полуки, за да не правим същите грешки. Смятам, че процедурата за номиниране на комисари е много особена. НП иска да се обърне повече внимание на точките по системата ДОНТ. Искаме обаче и малките групи да получат а, възможност да се изкажат. На едно от изслушванията видях, че едно и също лице от малка група успя да говори три пъти. Така че си мисля, че това трябва да остане в доклада. Джеки Фостер. Жаклин Фостер. Няколко неща накратко, господин председател. Мисля, че си струва да се обсъди темата, защото Комисията по транспорт се оказа в много трудно положение. Освен това, прекъсва ораторката. You could never be accused. You could never be accused of being wishy-washy, could you? No, I know. Never mind. Anyway, as I was saying... Вижте, колеги, при вас винаги се знае какво ви вълнува в момента, но както и да е, аз съм работила и в Комисията по околна среда. И тъй, господин председател, не мисля, че този начин на изслушване е справедлив и към кандидат комисаря. В миналото не можехме изобщо да зададем въпрос на кандидат комисарите. Сега е осъществен голям напредък, има много въпроси. Госпожа Буд обаче разполагаше само с 3-4 дни да се подготви за излизане пред комисията на парламента. Проблемите са двустранни. Трябва да се подчертае, че разбира се, комисарят е предложен от държавата членка, но може би е добре да се поработи предварително преди обявяването на номинацията за да не се сърди никой в крайна сметка. Съгласна съм с казаното от господин Ван де Камп. Наистина в някои комисии хората не спират да говорят, след това пък има припокриване един колега в три комисии. Мисля, че трябва да сме доста по ефективни. Това е всичко. Казина Майсна. Я. Госпожа Мейснер. Благодаря ви. Ще говоря на английски, защото съм докладчик в Сянка и говоря от името на господин Теличка, който нямаше как да дойде, но ми даде бележките си. Като другия докладчик в Сянка мога да кажа, че проектостановището е пълно, изчерпателно, Излага се всичко, което е от основно значение. Съгласен съм с първа точка от доклада, макар че трябва да има срок, в който Европейския парламент да може да даде отказ за номинация на комисар. Същевременно определения председател би трябвало да има избора да определи по-добър кандидат – но ние не бива да казваме на държавите членки кого да номинират, а председателя на комисията трябва да отговаря за баланса между половете. По отношение на жените кандидатки имам и личен коментар, защото предложението на докладчика ми харесва може би при две кандидатки и жени, поне едната ще бъде избрана. Разбира се, аз съм либерал. При един такъв подход нямаше да имаме само 9 жени комисари. Но продължавам нататък. Малко съм скептична по отношение на специалната роля на съвета на председателите – Принципно одобрявам проекто доклада и проекто становището. Ще представя само няколко изменения. Това е становището на господин Теличка. Благодаря ви. Бруно Гониш. Благодаря ви, господин председател. Ако ми позволите, ще премина към въпроса за изслушванията но аз говорих за това и когато комисията встъпи в длъжност. Днес, както знаете, ние ще се срещнем с госпожа Булц, но госпожа Булц ще разговаря единствено с координаторите при закрити врата и независимите депутати няма да могат да присъстват. Така или иначе това е спор, който водим не с вас конкретно, а с парламента и органите на парламента. Трябва да знаем, защото ние сме трима независими и е необходимо да можем да присъстваме на заседанието на координаторите – тогава, когато принципно се изслушва, например, комисар. Защо, когато ще присъства комисар, независимите депутати да не могат да присъстват? Това е дискриминация. По този начин ние сме лишени от възможността да упражняваме своя контрол върху изпълнителната власт на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря за коментарите по моя доклад. А, госпожа Булт не идва за изслушване днес. По-скоро тя ще ни даде последваща информация. Но вие като независими нямате координатор, защото не сте група и не сте група по собствено решение а секретариатът е решил, че независимите могат да участват в заседанията, но независимите не са група, няма как да участват. Отново ще ви дам думата по изключение, но вижте, господин председател, 30 години имам парламентарна практика. Никога не се е случвало на едно заседание сътрудниците да могат да присъстват, а евродепутатите да не могат. Това ми се струва абсолютно абсурдно. Мисля, че взетото решение би могло да се успори, да се каже, вие не можете да присъствате, но вашия сътрудник може това, извинете ме, господин председател, въпреки цялото ми уважение към вас, мисля, че е наистина недопустимо. Благодаря ви. Разбирам, че не приемате тази практика, но решението е взето от председателския съвет. Аз няма как да го променя. Председателите на комисии могат да правят само препоръки. Ако желаете да се смени общото правило, нямам нищо против, но за момента не можем да направим изключение, защото правилото е такова. Накратко се връщам към моя доклад. Срокът за изменения е 19 Гласуването в Тране на 14 април, в Авко на 5 май и влиза в пленарна зала през май. На 19 март е крайния срок, както казаха. Сега Европейската инвестиционна банка и нейното представене госпожа Тиандър е с нас. Много се радваме, че е тук. След нейното кратко изложение ще имаме възможност за обсъждане. При разискванията тази седмица не веднъж споменаваме и бе, защото тя е много важна. Добре дошла още веднъж. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, and thank you very much for allowing, allowing us to come. Много благодаря. Благодаря, че ни позволявате да присъстваме тук и да направим тази презентация. Казвам се Майти Андър и искам да говоря по темата, която е в заглавието на моята пред презентация. Ако имате въпроси, разбира се, можете да ги зададете след като направя изложението си. Какви са кредитите, които отпускаме за сектора транспорт? Знаете, че ЕИБ изпълнява целите на Европейския съюз като работим по три основни задачи. Растеж и заетост, трансевропейска мрежа, економическо и социално сближаване и последно, но не и по важност, екологична устойчивост и действие срещу измененията на климата. Отдясно диаграмата показва колко е важно отпускането на кредити в сравнение с други видове кредитиране. 20 до 25% от всички заеми, които отпускаме, са за транспорта. Защото в транспорта инвестициите са дългосрочни и ние сме банката, която предоставя дългосрочно финансиране. Тук може да видите подотраслите, на които отпускаме заеми. Над 50% от заемите са за железопътния и градски транспорт. По-нататък ще го обсъдя. През последните 10 години сме предоставили горе-долу по 14, по 140, извинете, милиарда евро – Отдясно е графиката за трансевропейските мрежи и заемите там. Както виждате, през последните няколко години отпускаме по-малко заеми. Това е защото държавите членки не подготвят същия брой проекти. Всъщност сега те ни представят по-малко в сравнение с миналото. Кредитирането от наша страна отговаря на политиките, одобрени през 2011 година и Бялата книга на комисията за 2011 година. Беше направено и обществено допитване, което показва много положителна реакция. Нашия подход е мултимодален, за да се оптимизират резултатите. Освен това, подреждаме приоритетите за екологично устойчивия транспорт. При въздушния и пътния транспорт ние сме по-ограничени. Освен това, бихме искали и проектите, които финансираме, да имат висока економическа възвръщаемост. Това също ще обсъдя по-късно но не всички проекти се подкрепят. Например, градските проекти не получават финансиране, ако не се вписват в градския план за управление. Освен това, при нас е много важен и елементът безопасност. Едва ли е необходимо да се посочва, че разбира се, ние работим съгласно всички европейски директиви. Предположих, че може би ще ви е интересно да видите какъв е цикъла на проекти при нас. Ние участваме от началото до края и наблюдението. Проектите стигат до нас по искане на този, който ги разработва понякога, понякога не, но така или иначе в транспортния сектор ние работим често с едни и същи хора. Както казах, не всички проекти могат да бъдат финансирани. Например, местните пътища не са нещо, което обикновено финансираме но така или иначе, след първоначалното набелязване на проекти, се допитваме до Европейската комисия. Обикновено създаваме екип с двама от финансовия директорат и един финансов специалист. Необходимо е да се провери доколко проектът е жизнеспособен. Винаги в проектния екип включваме инженер. Освен това, разглеждаме и специфичните екологични аспекти. Работим в тясна връзка с организатора няма смисъл също така да се финансират проекти, които няма да се изпълняват. Това е друг критерий, който прилагаме. Когато сме доволни, ние можем да включим и техническа помощ, която да помогне на организатора на проекта но принципно се опитваме да направим оценка на риска, да видим какви са смекчаващите фактори, да подкрепим организатора, а в финансовите договори юридическия ни екип определя условията за изпълнение на проекта. Разбира се, ние разглеждаме и кредитната история на организатора на проекта. Ако тя ни удовлетворява, преминаваме към следващия етап – съвета на директорите. Следващият етап е наблюдението. При транспортните проекти, както може да си представите, това е много сериозна задача – но нека се спра на основното при оценката на проектите. Тя е независима. Прави се от секторни експерти. Като те са запознати не само с областта транспорта и различните региони, което е много добро за банката, тъй като тези хора могат и да обменят най-добрите практики между различните държави, нещо, което е съществено. Обикновено ни питат една и съща оценка ли правим на всички проекти. Да, ние ще направим същата оценка и на проектите по бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции. Водим се от най-добрите практики в индустрията, за което разбира се се прави анализ на рентабилността на проектите, на търсенето на разходите, имаме доста голям опит. Както може да си представите, много често проектите ни се представят твърде оптимистично или данните, които ни се предоставят, не са структурирани абсолютно безпристрастно, особено в частта търсене и разходи. Ето защо ние правим своя собствен анализ, като следваме собствените си модели за рентабилност, за да можем да стигнем до извода дали това е най-доброто техническо решение, дали проектът не трябва да се стесни по обхват. Този анализ се прави и за въглеродния отпечатък на всеки проект, защото ако има вредни емисии, те също се включват в анализа на рентабилността. Искам да кажа, че ЕИБ има собствена стратегия за климата. Това сигурно е интересно и за вас, защото очевидно транспортът е много важен като последици върху климата. Освен това, имаме и методика за оценка на стоиността. Тя се основава на три стълба. Първият – оценка на качеството на проекта. Вторият доколко проектът се вписва в целите на европейските политики. На трето място, как ЕИБ допринася за проекта. Това е рамката, в която правим оценка на проектите си. И в крайна сметка извършваме и наблюдението за наблюдението имаме своите показатели за резултати. Разглежда се същината на проекта, резултатите и постигнатото. Имаме много добри инструменти, но ето, нека покажа конкретни примери от проекти от миналата година. Това са нашите индикатори, които се използват и при оценката на проектите и при наблюдението. Като научените уроци се прилагат спрямо следващите проекти. Ето още няколко примера преди да приключа. Ясно е, че проектите, които финансираме, са най-разнообразни. Участваме в трансевропейската мрежа, в железопътната мрежа в Испания. Ето това е един проект пък за Лондон и плана за мобилност с велосипедните магистрали. И не на последно място, един проект за преоборудване на корабите, нещо, което се прави в Балтийско море. Това е нашата работа в различните отрасли и сега някои заключения. Нека очертая тенденциите до тук. От 2011 година до сега виждаме повече екологични политики, до някъде проектите не са вече толкова насочени към транспорта по пътищата или въздушния транспорт, като принципно се работи много и по трансевропейските мрежи. Но ние трябва да работим и по обновяването на съществуващата мрежа, да я подобряваме. За това има най-различни проекти при нас. Те са все за интелигентните транспортни решения. Европейската система за управление на железопътния транспорт си остава много важна за нас и в бъдеще ще продължим да правим инвестиции в железопътния транспорт. Неодавна решихме да се насочим и към альтернативните горива. Тук няма още много проекти, но ги очакваме в бъдеще. И един последен слайд, след който обещавам, че ще замълча. Имаме по-малко ресурси в момента, това е ясно. Затова е много важно те да се насочват към добрите проекти. Това до някъде се прави чрез анализа на отделните проекти и вземането на решения, кои от тях искаме да подкрепим. Европейската комисия също така работи много добре под трансевропейската мрежа. Имаме и планова рамка на европейско ниво едно ясно послание. Необходимо е да работим по проектите, които са наистина подходящи. Не може да се прави магистрала там, където може да се изгради само път. Трябва ресурсите да се използват по предназначение – Нещо, което е, виждаме често, има голямо желание проектите да се изпълняват бързо, като е, оценката на риска не е изпълнена достатъчно добре и това често излиза твърде скъпо на публичния сектор. Затова е много важно да се планира добре, особено когато говорим за големи инвестиции, големи инфраструктурни проекти. И накрая, но не и по значение. Тези дългосрочни проекти трябва да бъдат и устойчиви. Още веднъж благодаря ви и ще отговоря на въпросите ви. Yeah, thank you very much as well for the... Благодаря ви и аз. Благодаря за доклада е господин Вин Ванденкамп. Господин председател, колегата Марко Спипер също ще се изкаже, надявам се, по-нататък. Но според мен позитивното послание тук е, че напоследък се осъществяват инвестиции в железниците и в поддръжката на класическата инфраструктура. Това е много положителен момент. В момента в Европейския парламент продължава дебата за финансиране чрез фонда за стратегически инвестиции. И е, връзката между работата на Европейската е, комисия и Европейския парламент, примерно работата по трансевропейските транспортни мрежи и съответните коридори, е, трябва да се отчита факта, че там има трансграничен ефект. Примерно велосипедните алеи в Лондон нямат такъв ефект. Нека всеки да има възможност да кара по добри велосипедни алеи, но в край на грещата това са проекти от е, по силата, които да се изпълняват по силата на субсидиарността. Освен това, важен елемент в нашата дискусия е как да се съчетаят средствата от различните фондове. В бъдеще ще се използва фонда за стратегически инвестиции, ще се използват средствата на Европейската инвестиционна банка. Но има възможности и за публично финансиране, и за използване на инвестиции от частния сектор, включително иновативните методи на финансиране. И въпросът е, има ли необходимата гъвкавост и възможности да отчетете и тези иновативни начини за инвестиции? Господин Арток, благодаря. Ние също много се радваме, че сред нас е представител на Европейската инвестиционна банка ваш, важността на вашата роля се показа и от примерите, които ни показахте. Ред въпроси имам, надявам се, че няма да се твърде много, те не са изложни. Но ще ни позволят да разберем по-добре вашата дейност. Говорите за ръководителите на проекти, вероятно става дума за инвеститори. Второ, а, говорите за метод а, с отчитане на добавената стойност. Това е добре. Първо да се прави класиране, да се отчита с, доколко се спазват европейските цели и законодателство, после се отчита възможността за вноски от ЕИБ. Но от момента на предварителната селекция, докато стигне проекта до е, борда на директорите, как точно се развива проекта? Точки ли давате? Кой следи това? Сравняват ли се отделните проекти? На, на каква система, на каква база отпускате тези точки? А и също как е, извършвате предварителната селекция? Има ли там сравняеми обективни критерии? После говорите, че има повече, че имате и подход, отчитащ екологосъобразните мерки. А, ние настояваме действително да се отчита и въглеродният отпечатък, защото става дума за дългосрочни инвестиции и трябва да се отчита въглеродния отпечатък на подобни проекти в доста дълъг период от време. После господин Ванденкамп е, спомена някои въпроси. От вас е, чухме така много популярни термини за инвестиции, за кредити и така нататък. Тук става дума за средства от Европейския съюз, дали било то през бюджета или по друг начин. После се е, осъществяват и частни инвестиции, има възможности за проекти, облигаци, проектни облигации, но могат ли тези различни средства или източници на финансиране да бъдат съчетавани? И после, ако разбрах правилно, вашата служба отпуска кредити не само за нова инфраструктура, но и за ремонти. Председателят прекъсва. Моля хората, които водят лични разговори, да напуснат залата, защото пречите на дебата. Господин Ерток. Така, значи последно от това, което казах. Ако аз съм инвеститор, работя по даден проект и искам да разширя определена инфраструктура или да направя ремонт, е, по същия начин ли ще подходи банката към мене, както подхожда към ново строителство? И как, каква е, какво е вашето участие в един, в един проект? Ако проекта струва, да речем, 70 милиона, значи ще има частни капитали, за инвестицията и останалото идва от външно финансиране, т.е. от вашите кредити. И колко голям може да бъде вашия дял? Също въпрос, финансирате ли проекти в трети страни? Или е, всъщност вашите, вашите процедури се прилагат само за проекти в Европейския съюз? Доста бяха въпросите госпожа Майснер. Да, много въпроси бяха повдигнати, така че аз ще бъда кратка. Може ли да получим първо е, копия от вашата презентация? Това ще ни е много полезно. После. Нещо според мен е липсва в е, критериите, което е изключително важно за нас. Добавената стейност на европейско ниво – когато разработваме транспортна политика, ние трябва да търсим и е, европейска добавена стойност и тя като централен елемент. И примерно не виждам каква е добавената стойност в проекта, който ни показахте за градска мобилност. После казвате, че имате една и съща процедура за всички проекти, обаче мисля, че е, не са еднакви е, процедурите, които се прилагат към транс, европейските транспортни мрежи и механизма за свързване на Европа. Мисля, че ние имаме различни критерии а, и инвеститорите трябва да бъдат най-ясно с тези критерии, когато ще е, дават своите средства защото в края на крещата нашата цел е да създаваме европе... единно европейско транспортно пространство. И сега много моля ме, извинете, трябва незабавно да напусна залата, защото трябва да чуя този телефонен разговор. Председателят казва, да, извинете, не е съвсем любезно, но все пак ще ви извиним. Следващия оратор. Им... Имам два въпроса. Според вас, как можем да насърчаваме частните инвеститори да влязат в транспортния отрасъл? А пък и обществените средства, те не растат по дърветата. Как точно може да се използват те в подкрепа на проектите? И съм съгласна с коментара на госпожа Майнснер за европейската добавена стойност. Вие казвате, че транспорт е потенциален създател на растеж. Как е, ще коментирате това, госпожа Карима Дали? Благодаря. Благодаря, госпожо директор, за вашата презентация. Доста въпроси имам и имам нужда от някои уточнения. Казвате, че ЕИБ финансира устойчиви проекти, съфинансира. И тази, ето вижте ме, тук съм. И тази устойчивост, вие ни споменахте някои критерии, но искам да разбера дали ЕИБ е готова да прилага е, критериите, които ние сме формулирали в механизма за свързване на Европа и трансевропейските транспортни мрежи с оглед на плана Юнкер. Значи, съществуват ли вече критерии за тези два фонда, механизма свързана на Европа и трансевропейски и транспортни мрежи? има ли ги за трансгранични проекти и така нататък, за намаляване на емисиите на СО2 и също чита ли се спазването на екологичното законодателство. Това е едно. Второ – вие сте член от, в селекционния борт за проектите по плана Юнкер. И когато говорим за устойчивост, какво всъщност имаме предвид? Вие какво имате предвид? Може ли да ми дадете е, някакъв пример или конкретни цифри? Колко проекти са финансирани от 2009 до 2014 колко? Наясно ли сте реално? Ако обичате да ми дадете цифрата. И после. Как ще насърчавате страните, които в момента е, за съжаление е, няма достатъчно е, помощ за развиване на ЖП транспорт. Говоря за източна Европа. Как точно ще ги подтикнете да тръгнат в тази посока? И имате ли инструменти в края на крещата? Ние се намираме в, е, в най-скоро време ще има среща на върха за проблемите на климата и вие е, явявате ли се в ролята на двигател за прехода и за трансформацията в нашата политика спрямо климата и околната среда? Е, имате ли подобни критерии при селекцията на проекти. И сега, когато става дума за мека, мега огромни проекти, нека да си припомниме и проекта Лион Торино. Може ли да ми обясните нещо за него? Wenn das nicht gesagt würde, hätte ich gefragt, was ist los. Äh, ако не бяхте споменали този проект, направо щях да се притесня какво не е наред. Thank you. Uh, on our finance package. Финансирането на трансевропейски транспортни мрежи. Ясно е какво се случва е, и механизма за свързване на Европа. ЕИБ вече отпуска съвсем е, немалко пари. Плана Юнкер е, предвижда да не се използват толкова е, механизма за свързване на Европа, а е, фонда за инвестиции. Искаме да стигнем на, до порядък 350 милиарда инвестиции. Риска при такива суми е доста голям. Е и Б трябва да дава и гаранции за частни инвестиции – не считате ли, че е прекалено голям става риска при плана Юнкер? Марко Спипер има думата. Благодаря, господин председател. Моят въпрос се отнася за оценката на проектите, свързани с пътен транспорт и други. Представям си, че когато става дума за воден транспорт или ЖП транспорт, там възвръщаемостта е по-ниска. Та, как се прилагат критериите на практика? Частни инвестиции, е, частните инвеститори се радат на опашка с желание да инвестират. Е, примерно в магистрали в Германия, магистрала 71, се изгражда от, с публични средства, което не разбирам защо се случва, след като има толкова много желание за инвестиции от частния. Но какво се случва с водните пътища? Там очакваната възвръщаемост, доходност е много по-ниска. И тази доходност ще бъде, е, как ще бъде увеличена с допълнителни средства от така или иначе ограничените такива или просто ще се инвестира в по-малко проекти. После това, което коментира Вин Ван Камп – Лондон, добре, развитие на градовете, но тук е класически пример за субсидиарност. Като оценявате подобни проекти, не търсите ли европейската добавена стоеност. После, плана Юнкер и е, фонда за стратегически инвестиции. Каква е разликата между вашата дейност и това, което се планира като дейност по е, фонда за стратегически инвестиции? Може ли да не дадете някакъв пример? Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко да направя един коментар и да задам два въпроса. Коментарът ми е, че ЕИБ е банка, нищо друго. И в тази си роля тя инвестира пари, не ги раздава. Тоест е много различна от политическа институция. Значи банката инвестира с известен риск с надеждата, че ще има възвръщаемост от този риск. И е, се очаква риска да носи до положи, да води до положителни е, резултати с отчитане на съответните пазарни условия. Естествено, проблема с инвестициите на ИБ е, че тя винаги трябва да отчита и е, европейската добавена стойност на инвестициите и да оценява риска и баланса между тези две дейности. Трябва да търси положителни резултати, т.е. да се отчита дали риска е достатъчно приемлив. Това ми беше коментара, а сега въпроси. Първо, съществува ли е, инструменти, които, е, гаран, е, е инструменти за гаранции? като например за фонда за стратегически инвестиции или проектните облигации. ЕИБ смята ли да създаде някакъв гаран... гаранционен инструмент? Дали ще бъде управляван той от комисията, дали ще е част от фонда за стратегически инвестиции – вие така дискутирали този въпрос? Ще има ли обща методология, примерно, за управляване на подобни е, средства? После, определен борт решава кои ще бъдат проектите, които ще се изпълняват по Фонда за стратегически инвестиции. И тогава а, предполагам, че борда на банката ще се произнесе върху окончателния списък от проекти. Тоест, това ми е въпроса. А, решенията взети от а, Комисията по инвестиции, а, от кого ще бъдат контролирани? От Комисията или от борда на ЕИБ? ЕИБ ли ще реша, ще се произнесе окончателно по списъка на проектите? Ja, jetzt habe ich mich mal als letzter draufgesetzt. Also Sie sprachen ja... Äh, исках да запиша себе си като последен оратор. Искаме да има принадена стойност от страна на Европа. Чухме критики към финансирането на метрови системи или други. Но вие споменахте и конкретни изисквания. Трансграничните връзки, те са много важни. Нека ви дам няколко примера. Ще кажете какво би било възможно. Например, между Германия и Чехия 8 километра е, е разминаването или липсата на железопътна линия. Възможно ли е да се запълни тази празнина? Не гледаме само на изток, е, но има и трамваи, които отиват близо до френската граница, от друга страна французите имат такъв влак, но, извинете, трамвай, но никой не поддържа линията и трябва да има връзка между тези две страни, за да има трансгранични връзки. За големите проекти. Няма проблеми, примерно, с Торино и Лион, 12 милиарда, Френската сметна палата казва 26 милиарда. Ма няма проблем. Няма проблем. Може ли да организирате сътрудничество по по-големи проекти, да предложите подкрепа, но да оставите средства и за по-малките проекти, които може би не са толкова интересни за банката, за фирмите, но там, където има наистина добавена стоеност от страна на Европа при гарантирането на тези връзки? Отхвърляли ли сте някога проекта, защото не е бил финансово устойчив и жизнеспособен? Говорим за Торино-Лион от 12-26 милиона, т.е. 14 допълнително и това не беше проблем. Анализа на разходите и ползите, и е, между другото аз съм в тази сфера от много години, този анализ всъщност нищо не струва, защото явно се разминава. Един друг проект бе изчислен така че изглеждаше економически нежизнеспособен. Изведнъж обаче стана жизнеспособен. Какво стана? Каква информация имате? Откъде получавате данните, че изведнъж решавате, че нещо, което не е жизнеспособно, става жизнеспособно? Може би архитектните студия могат да се занимават с това. В крайна сметка решението е политическо. Ако има воля, нещо ще се извърши. Ако няма политическа воля, нищо няма да се направи. И накрая, този лостов ефект от 14 в плана Юнкер. Прилаган ли е преди това, не е ли? Така че имаме три лостов ефект, 15 лостов ефект, накрая 315 милиор, милиарда. Като банков експерт, смятате ли, че това е реалистично? Какви са необходимите условия? Усмихвате ми се, сигурно сте мислили по въпроса. Давам ви думата. Thank you very much for all these questions. I really hope that we can pick up on most of them. Благодаря ви. Много въпроси се повдигнаха винаги ще сме на разположение да обсъждаме с вас тази тематика. Може и двустранен план, за да имаме повече време. Първо, добавената стоеност от страна на Европейския съюз. Нещо много важно за нас. Това се опитваме да постигнем. Искаме европейски проекти, които да бъдат приложени на практика. Затова сме тук. Трансграничните проекти са много важни, ние финансираме много такива. Искаме да помогнем на пишещите проекти, както и на държавите, да приложат тези проекти. Понякога те са много сложни. Координираме между отделните държави, имаме роля и в техническата помощ. Това е част от работата ни. Банката има специални съвещателни услуги, които предлага и там също се занимава с такъв вид съвети на пишещите проекти. След това ТНТ или трансевропейските мрежи. Това е основен програма за нас. Голямата част от средствата отиват там. Когато финансираме проекти, като този, който одобрихме миналата седмица в Лондон, ние насърчаваме политика за опазване на климата. Казваме, в голямата част от нашите градове, гражданите а, имат нужда от устойчив транспорт. Поради тази причина финансираме и такива проекти. За нас те служат на една по-широка европейска цел – трябва да подчертая, че трансевропейските мрежи са част от дейността ни. Разбира се, трансграничните проекти също. Добавената стойност, методологията свързана с нея, това е тема, която заслужава по-подробно внимание. Опитахме се да имаме актуализирани критерии, оценяваме проектите и след това преразглеждаме рейтинга, който правим. Имаме обективни критерии, по които тези проекти получават своя рейтинг, минава се през проектния цикъл и това дава възможност на нашия борт. Всъщност ни дава възможност първо много рано да изберем проектите при вземане на решение. И може би ще спомена това, което каза председателят, дали е, правим е, преглед на проектите. Да, правим. Ако не смятаме, че са жизнеспособни, ако не смятаме, че ще има полза от тях, ние ги отхвърляме. И това е част от оценката на проектите. Разбира се, че има отхвърлени проекти. Критериите са обективни, проектите получават точки и по този начин членовете на нашия борт показват, разбират, извинете, е, как се съотнасят проектите помежду си. Съгласна съм с вашите коментари. Е, при анализа на ползите и разходите човек може да промени нещата и да ги направи такива, каквито му харесват. Има много проекти в много държави, имаме база данни за разходите, взимаме цифрите от е, изготвилите проекти, преразглеждаме ги, правим оценка на нуждите според нас. Не вземаме като абсолютни тези стойности, които получаваме от е, изготвилите проекта. Опитваме се да пресеем проектите. Говори се също за методологията за въглеродния отпечатък. Има нови методи. Говорим с други. Има заинтересовани от нашата методика. Изпробваме нещо ново. То добава стойност към решенията, които се вземат, защото се вижда как се вземат решенията за намаляване на нашия въглероден отпечатък. Работим с много страни, искаме тези послания да бъдат приложени на практика в други части на света. Финансираме ли проекти извън Европейския съюз? Да, да. 10% от кредитите отиват за такива проекти. Там имаме конкретен мандат. Голямата част от тези проекти са сложни, що се отнася до техническия правен анализ. Работим и с други е, финансови институции при тези проекти. След това рехабилитацията. Правим ли економически и правен анализ? Да, не финансираме поддръжка, това не е част от е, нашите е, разходи. Ние не можем да финансираме оперативните разходи, но подобряването на поддръжката, да, това може. Това е част от работата ни. Много кредити сме отпускали за подобряване на ЖП инфраструктурата в Източна Европа, например. Ние сме в диалог. Нямаме много проекти в Източна Европа, ме попитаха защо, но не имаме много опит за работа с изготвящите проекти и се опитваме разумно да подхождаме към тези проекти, за да може да се отговори на търсенето. Няма нужда да има високоскоростни влакове из целия Европейски съюз. Не, нещата трябва да се разглеждат мащабно. И трябва да се види какви са потребностите. Имаше въпроси, по които ще говори Мария, може да финансираме до 50% на проектните разходи в транспортния сектор. По принцип финансираме 30% само, но нещата варират между отделните проекти. Зависи от разпределението, но средно 30%. 50% е максималното ни участие. Това е тавана. There was, um, I don't know if I have more here in terms of, of, of I mean, I think there was a question about the inland waterway. Maybe in my, my presentation and... Мисля, че имаш объркване по моето представяне за възвръщаемостта високи проценти. Когато говоря за възвръщаемост тук, имам предвид колко ще струва това за обществото, за... не говоря чисто финансово. Разглеждаме и други елементи. Говорим за качеството на проекта и трябва да направим разграничение между тях. Когато говорих за авиационния сектор, за шосейния транспорт, където го, как, говорих за по-голяма възвръщаемост, имах предвид по-голяма економическа възвръщаемост на проектите, за да може качеството на тези проекти да бъде ясно и видимо. ще позволяваме, например, по-ниска възвръщаемост по проекти, свързани с речните водни пътища, за разлика от шосени. Да говоря за економическа възвръщаемост, а не финансова. Нека да видя дали съм отговорила на всички въпроси, които бяха за мен. За плана Юнкер ще дам думата на Мария. Мария, имаш думата. Госпожа Параган. Добър ден, Ще говоря по голямата част от въпросите, ще се опитам да ги структурирам. Започвам с въпроса за ние, това, дали ние сме банка. We, but we are not only a bank. Банка сме, но не сме само банка. Ние сме институция на Европейския съюз. Създадени сме е, по римския договор. Така че не сме банка като всички останали банки някои депутати казват такова нещо. Тоест, трябва да ни вярвате, защото ние сме вашата банка. Не знам дали трябва да вярвате на другите банки, но на, на нас трябва да вярвате. И е, това е посланието ни днес. Като банка не даваме субсидии и не сме е, канали за субсидии. Даваме кредити, очакваме кредитите да бъдат погасявани не сме нормална банка, защото ние не търсим печалба. Финансираме себе си на капиталовите пазари, това бе споменато. Защо говорим за този рейтинг 3А? Защото този рейтинг ни дава възможност е, да имаме е, най-низката цена на финансиране и да прехвърлим тези ниски видове финансиране на своите клиенти. Не търсим печалба. Транзакцията зависи от риска и себестойността й отново е съразмерна с риска. Говоря за фонда с стратегически инвестиции, говоря и за високорискови, защото когато са високорискови, те не са ефтини. Говоря за ниско а, като разходи финансиране, което обаче е съразмерно с риска и няма субсидиране. не търсим печалба. Готови сме да поемем риск, защото банките по принцип поемат риск. В ЕИБ следваме указанията на борда на директорите ни. До сега те казваха, че искат обем на финансирането. И за това видяхте в представянето ни, че миналата година сме отпуснали близо 18 милиарда. 18 милиарда, това е огромна сума. 10 пъти повече от Световната банка. Разбира се, Световната банка се занимава с друга географска зона. Но всичко това го правим като част от обичайната си дейност. След това, един друг въпрос, който бе зададен многократно. Каква е сега разликата с фонда? Фонда за стратегически инвестиции е нещо отвъд и над обичайната ни дейност. Ние ще продължим с обичайната си дейност, но отвъд това, и това е част от този елемент на допълнителност, благодарение на това, че Европейски съюз гарантира средствата и за това се надяваме, че управителният съвет, че ЕИБ ще задели 5 милиарда от капиталовия си капацитет, с който да влезе в този фонд, фонд то с тези 16 плюс 5 се получава 21 и ще обясна след това мултипликатора, тъй като много въпроси се задават по него. Но, какво е фонд за стратегически инвестиции? Нека да се отдръпнем назад и да видим какъв е този фонд. Това не е фонд. Това е първият отговор. Така че думата фонд ще видите само в наименованието му. Това не е фонд. Това е договорно отношение между Европейската комисия, която е под името на Европейския съюз, и Европейската инвестиционна банка. В тези договорни отношения те дават гаранции от страна на Съюза в размер 16 милиарда. Ние 5 милиарда е, капиталов капацитет и решаваме, че посредством ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд, но бенефициера на гаранцията ЕИБ, да, посредством ЕИБ ще бъдат мобилизирани 115 милиарда нови инвестиции в реалната економика през следващите 3 години. И Чудесно, че има гаранция, обезпечение от страна на Съюза. Банката поема свой риск при всяка една от транзакциите. Тоест, това, че Европейския съюз дава гаранция, не означава, че ние не поемаме риск. Не. Благодарение на факта, че имаме тази гаранция от страна на Съюза, ще можем да обслужваме рискове, които днес ЕИБ не може да обслужва. Това е друг елемент на тази допълнителност. Това е отвъд и над е, обичайната ни дейност, но ни дава и възможност е, да отговорим на финансови потребности на пазара, които иначе ЕИБ няма да може да обслужи със съществуващия си капитал. И стигаме до това, как точно ще се случи всичко това. Тъй като сме банка и благодарение на това обезпечение, на базата на тези 16 плюс 5, 21, можем да мобилизираме 60 милиарда на капиталовите пазари. И капиталовите ни пазари Унези, които купуват нашите облигации всяка година, а ние издаваме 60-70 милиарда облигации ежегодно, та 30% от тях са извън Европейския съюз. Те ни вярват, защото ще можем да разчитаме на тази гаранция, която не може да бъде отменена от страна на Съюза. Сега, що се отнася до тази гаранция, може да мобилизираме 60 милиарда, които ще отпускаме на економиката. Както обясни колегата ми, ние никога не финансираме проектите 100%. Средно финансираме 30%, максимум 50%, но за фонда за стратегически инвестиции може да участваме с много по-малък процент във всеки един от проектите защото ние ще гарантираме най-рисковата част на проектите. Тоест, ще искаме да привлечем частен капитал, crowding in на английски, всъщност мобилизиране на средства. Искаме да мобилизираме други източници на финансиране. Знаем, че има голяма ликвидност на пазарите. Преди няколко години нямаше ликвидност, обаче нещата вече не стоят така турби с пари, но тези турби с пари, както си изразих, си стоят у фирмите. Никой не инвестира, никой не иска да инвестира. Това, което иска да направи нашата банка, е да направи връзка между ликвидността, която съществува, и инвестиционните фирми. В нашия анализ, причината, по която те не инвестират, е, че на този етап – липсва доверие. Доверие или вяра в това, че утрешния ден ще бъде по-добър от вчерашния. И който не вярва в такова нещо, си държи парите при себе си. С тези 315 милиарда се опитваме да направим точно това, да създадем доверие или вяра в това, че се излиза от финансовата криза. Знам, че в отделните държави е различно, но най-общо се излиза от финансовата криза. И да можем да задействаме економиката на ниво инвестиции. И това, което казваме всъщност е, че има някои на ниво Европейски съюз, Банката на Европейски съюз, ЕИБ, който ще поеме риска от вашите плещи и ви насърчава да инвестирате. Казах част от риска. Никога няма да поемем целия риск от плещите на а, е, изготвилите проектите, защото това ще доведе до нехайство. Ние ще бъдем партньори с тях, ще споделим риска, а, ще бъдем партньори с капиталовите инвеститори, с институционните инвеститори, ще поемем част от риска, за да може тази ликвидност да бъде използвана в реалната економика. And therefore what looking at is... Също така, за нас е, е важно да имаме предвид, че това не е обичайния кредит, отпускан от ЕИБ. До тук говорихме за обичайните политики, които сме прилагали в миналото. Сега ние ще следваме същите критерии. Не става дума за някакво отслабване на критериите. Не, пак ще се прави много подробен технически и економически анализ, но благодарение на гаранцията ще можем да поемаме по-голям риск. По-конкретно, това значи, че можете така да структурирате една операция, че първите загуби или повечето загуби да бъдат приписани на един от кредиторите и ние ще ги поемаме. 15 до 30%, като останалото ще се мобилизира от капиталовите пазари, институционалните инвеститори. И това е втората част на умножителя. Първо, умножаваме трикратно 21 до 60. Но след това, ако имате 30% акции, вие умножавате по 5. Говорим за средните стойности. Не казвам, че винаги ще поемаме 20%. Понякога може да е 13, понякога може да е 27. Ние се адаптираме към нуждите на проекта правим технически и економически анализ, екологичен анализ, анализ на социалните ползи, финансов анализ, рисков анализ и така решаваме какво се изисква като минимум, за да мобилизираме фондовете. Освен това, имайте предвид, че тук се променя начина на използване на публичните фондове, защото европейския бюджет предоставя гаранция. Тук ще трябва да се вземат някои трудни решения, а именно как ще се структурира тя, но така или иначе проектите с търговска жизнеспособност – за които могат да бъдат отпускани кредити, вече не е необходимо да има субсидии и безвъзмезна помощ. Не, те могат да се насочат към безвъзмезна помощ или кредитиране. Ако има проекти, които единствено се нуждаят от субсидии, то там могат да се насочат структурните фондове. Има и друг въпрос, как се подбират проектите. Всички критерии, изброени от моята колега, се прилагат към проектите и на ЕФСИ. Спомняте си, тя ви показа диаграмата с оценката, която почива на три основни критерия. Ние ще разгледаме економическия ефект – имаме предвид и економиката, и обществото, и местното ниво. Интересувани какви ще са последиците, преки и косвени, и за заетостта, как проектът насърчава предприемачеството в региона, както и екологичните ползи. Отново, преки, косвени, ефективност – Предвижда се Комисия по инвестициите, която предпочитам да наричаме Комисия по гаранцията, защото тази комисия единствено ще решава дали да се активира гаранцията, не кои проекти да бъдат подкрепени. ЕИБ ще реши това. Е и Б поема част от риска. Тя разполага с необходимите служители, знае как да го извърши. Ние можем да изберем 6 блестящи специалиста, които познават областта, но разбира се, те не могат да направят оценката, която ще извършат 300 инженери и защо трябва да се дублират дейностите. ЕИБ извършва своя анализ, всяка операция минава през оперативното звено на е Б, за да може операцията да се възползва от европейската гаранция, тя трябва да бъде одобрена от комисията по подбор. И тук решението трябва да е абсолютно ясно или да, или не. Не може да се каже, по-късно ще решим, трябва да помислим, не, защото знаем, че чака следващия проект. Between the project bonds and LGTT and FC, because it was, it was also one very specific question. Uh, сега искам да отговоря на още един конкретен въпрос. Проектните облигации, които до някъде са сходни, защото те също подкрепят проекти, но тези проектни облигации са много свити. Ако правим сравнение с FC, имайте предвид, че тук критериите за подбор са много по-широки, могат да се обхванат много повече различни видове проекти и по този начин да отговорим по-добре на нуждите на регионите. Проектите също така могат да бъдат по-крупни, с далеч по-голямо значение за економиката. Ако има и други въпроси, ще отговоря. Ja, vielen Dank. Wir sind ein bisschen nämlich in, in Zeitdruck. Nein, das ist sehr interessant. Много ви благодаря. За съжаление сме притиснати от времето, но би било чудесно, ако можем да ви изпратим въпросите си писменно. Много ви благодаря за участието.